Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Äh, Скъпи колеги, откривам заседанието. Имаме в дневния ред една много важна точка. Изслушване с Ханс Бройнинг, който скоро ще заеме поста на изпълнителен директор в е, Европейската агенция за околна среда. Много колеги вече са е, подали заявки за изказвания. Процедурата ще бъде както следва. В началото въведение едно уводно становище от е, господин Ханс Брайнингс. А след това колегите от политическите групи ще получат възможност за една минута да задават въпроси. След е, едноминутните въпроси ще следват и отговори е, максимум 2 минути, след това 45 секунди за допълнителни въпроси и отново по една минута за отговор на допълнителните въпроси. Ако сте готови, можем направо да започнем, за да използваме максимално рационално времето. И така, вие имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Много се радвам, че имам възможност е, да е, споделя с вас е, идеите си за Европейската агенция за околна среда и нейната дейност. Ще се спра на някои от основните моменти, които са от стратегическо значение за агенцията. Няколко думи за мен самия. Аз съм предимно изследовател. Такава е и специалността ми и академичната ми ориентация. Работил съм през последните 20 месеца в много изследвания по устойчиво развитие на екологичната политика, наблюдение, доклади във връзка с дългосрочните е, е, политики на преход към една по-екологична е, политика. Работил съм и на равнище национална държава в изследователската сфера, но и на равнище Европейски съюз. През последните години съм публикувал много статии и резултати, заключения от изследвания във връзка с политиката в областта на околната среда на Европейския съюз. Така че Европейският съюз да вземе една водеща позиция в международен мащаб. Работил съм е, и в е, различни управителни съвети, в консултативни е, комитети. Работил съм и в рамките на множество публично-правни партньорства, свързани с въпросите на устойчивото развитие на околната среда, на екологичната политика на Европейския съюз. Като цяло мога да кажа, че от 20 е, години всъщност е, е, съм посвещавал всичките си изследвания и научни трудове именно на връзката между политиката и практиката по отношение на опазването на околната среда. Работил съм в е, е, водещите институти на е, Белгия в тази сфера, разполагащи с немалък бюджет, около 6 милиона евро. Изпълнявал съм и други функции, освен университетските си задължения като изследовател и преподавател. В САЩ и в Нидерландия съм, както и в университета Льовен, в Белгия съм участвала и в научни изследвания и в тези институти и университети съм е, придобил и академичните си звания и титли. Е, разбирам себе си като изследовател и е, научен работник, но и като е, човек, който е, работи добре в екип и ръководи добре екип. Много важно е, естествено, когато говорим за политиката в областта на околната среда, е да подчертаем необходимостта от определене на ясни и постижими цели с предоставяне на информация и провеждане на консултации с всички заинтересовани страни Предизвикателствата са големи, е, имайки предвид е, новия пост, който ще заема. Е, ще трябва да работим за подобряване на дейността и на резултатите от работата на агенцията, за да гарантираме една надеждна и високо качествена политика – Важно е, естествено, е, по някакъв начин да допринасяме и за формирането на политиката на Европейски съюз. Е, до 2050 е, са най-дългосрочните цели, но има и цели, които са определени за постигане до 2030 година, така че до тогава действително ще сме изправени пред много предизвикателства, за да докажем нашата водеща позиция. всичко свързано с дългосрочните цели и преминаването към едно по високо ниво на опазване на околната среда поставя много предизвикателства и пред правителствата на държавите членки. Но това, което е особено важно е да се отчита и социалното измерение на преминаването към по-високо ниво. Би трябвало е, да не се гледа едностранно и тесногръдо на е, целите, които преследваме, а да се е, отчитат и всички е, странични е, социални и финансови въпроси, които са от особено важно значение. Седмата научно-изследователска програма е от основополагащо значение стратегията Европа 2020, Хоризонт 2020, седмата научно-изследователска програма се опитват да обхванат Политиката за опазване на околна среда на всички равнища на е, европейско, национално, местно, е, регионално равнище, но и в международен план, както това стана ясно е, още преди месеци в Бразилия. Много важно е да е, отчитаме всички е, тези аспекти на преходния период, през който ще преминем през следващите години. Що се отнася до управлението на агенцията и ръководните й органи, трябва да кажа, че това е много отговорна задача, защото агенцията представлява правителствата на европейските страни и Европейския съюз през мандата ми е, през следващите пет години е, ще трябва да изпълня много, много е, е, важни задачи. Такива са намеренията ми. Преки е, и чести контакти с Европейския парламент е, и останалите европейски институции, с европейските правителства, с основните играчи в тази област в Европа. През март и през май е, тази година предстоят важни срещи в това отношение. Е, Европейският парламент е изключително важен е, и диалогът с Европейския парламент не само по чисто институционални и инструментални съображения. Аз съм убеден демократ и вярвам в силата на демокрацията и публичния характер на управлението. Затова с особено удоволствие приех поканата да се срещна с членовете на Комисията по околна среда, здраве и безопасност на храните. Сериозни предизвикателства ще срещне не само агенцията, срещат всички европейски институции и е, Европа във всички области. Водят се е, оживени дискусии много често за ролята на европейските агенции. И аз съм сигурен, че част от вашите въпроси ще засегнат е, тези дебати. Агенцията за околна среда е, е европейски орган, който се ползва с е, добро име и аз е, много се радвам, че ще имам възможност да изпълнявам функцията изпълнителен директор именно на тази агенция. Председателят, благодаря ви, господин Бройникс за уводните думи. А сега позволете ми да дам думата на координаторите, които ще започнат с въпросите. Рихард Себер е първият. Благодаря. Поздравления на колегата за неговата номинация. Интересуваме как вижда той развитието на науката. Явно е, че науката се развива много бързо, но също така има и големи заплаха, заплахи за околната среда. Как смята агенцията да бъде нашето централно място за даване на съвети и как смята агенцията да ни подпомага в нашата работа? Както знаете, господин професор, принципът на предпазливост, който е заложен в европейските договори, е, този принцип е много важен. Той е в съответствие с това, което е, с принципа заложен и в доклада на агенцията, принципа именно за ранно предупреждаване – и мисля за различни замърсявания в водата, например, в канализацията, които можеха да бъдат предотвратени. Как смятате да съчетаете тези развития във вашата работа? И какви са вашите лични приоритети? Приоритетите за вашата работа в агенцията. Благодаря. Искам да помоля всичките колеги да спазват времето, за да мога всички да говорят. Сега можете да отговорите. Благодаря, господин Сеперт. По отношение на рисковете и научното развитие. Подходът, който следва Европейския съюз, това е добър подход. Аз го подкрепям. Той се основава на три елемента. Както казахте и вие, това е принципът на предпазливост. Европейският съюз е избрал да бъде предпазлив аз много подкрепям този подход. На второ място, подходът включва и публичен ангажимент при вземане на решението. Има публичен дебат, в него участва парламента и други заинтересовани страни, например дебата за ГМО. И на трето място – Новите технологии и новите развития са ключовата дума тук. Аз като научен работник, като учен, съм винаги отворен към нови решения, към, нови, към ново развитие. Мисля, че ориентирането към науката тук е много важно. И в контекста на принципа на предпазливост може да споменем тук и принципа за публичен дебат. Защото има теория за риска и обществото тук, връзката с публичния дебат е много голяма и много ясна. Аз много силно подкрепям, много ясно подкрепям тази връзка. Сега за тези доклади ясно е, има знания, които вървят в посока на предупреждения, но това е политически и обществен въпрос. Какво прави обществото с това знание? Нашата агенция трябва да даде най-доброто знание с посланието, с, с едно убедително послание. Председателят, моля ви, Придържайте се към правилата. Искам всички колеги да си зададат въпросите. Значи, една минута за въпрос, две минути за отговор, 45 секунди за допълнителен въпрос и след това кратък отговор на кандидата. Следващият оратор. Имате ли допълнителен въпрос? Не. Добре. Тогава Йолайнен. И от моя страна, добре дошли в нашата комисия. Ясно е, че Агенцията по околна среда е много важна за нашата работа. И вашите анализи и изследвания са базата, е, на която ни основаваме законодателството си и на която провеждаме дебатите си. Аз се застъпвам за ресурсно ефективна Европа, както и други колеги, но установявам, че ние знаем малко за въздействията на нашите дейности върху ресурсите. Има този подход на отпечатъка, който се вижда при всички процеси и продукти, а именно какъв е отпечатъка и какъв е анализа на жизнения цикъл. А, въпросът ми е, значи, в този смисъл агенцията предвижда ли изследвания, изследвания за оценката на въздействието, отпечатъка и по-нататъчните анализи. Енергийната ефективност е свързана с производствените системи и системите на потребление, но също така и е ресурсно ефективност иновативната Европа и концепция за такава Европа изисква методологии с ясна информация какво се предлага и как се произвежда. Дали метода на производство е енергийно ефективен и дали е екологосъобразен. На макроравнище отпечатъкът като концепция е много важна, много, много, много полезна концепция, това е един, напред, един обширен метод да се оцени, да се направи един обширен анализ на целия жизнен цикъл на продукта. В такъв смисъл има различни типове продукти. В, в този анализ ще трябва да бъде продължен това се свързва много хубаво с някои цели на политически цели на Европейския съюз, по принцип като такива. Общи цели са това. Връзката с, специфични, с определени продукти трябва да е реалистична. Не може да се прави връзка с, към всички продукти, които се консумират и произвеждат. Ние ще изберем определени продукти, отговарящи на определени критерии. Допълнителен въпрос? Е, споменахте програ... седмата програма за околна среда. Има класическите предизвикателства и новите предизвикателства. Това са заплахите за здравеопазването, коктейла от наноматериали, химикали и различни други остатъчни вещества. За тях просто липсва научна база, липсват данни. Една минута за господин Фриманкс. Мисля, че е изключително важно за нашата агенция връзката между здравеопазването и околната среда и заплахите за тези две стойности. Новите материали са също част от цялата концепция. това е, те са също част от девете, приоритети, от девете приоритета на агенцията. Ние се занимаваме с е, тях, особено нанотехнологията. Агенцията се е занимавала с тях и до сега. Към първия въпрос мога също така да допълня. Има връзка с новите материали, там науката има още какво да направи. Господин Кепранти. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Бройнингс за това, че е тук за разговор с нас. Той е, е, беше нашето лице за контакти е, с Агенцията за околна среда и аз се радвам, че е, и сега ще продължим да работим в тясно сътрудничество. В Съединените Американски щати има подобна агенция, само че тя има доста повече правомощия, отколкото Европейската агенция за околна среда. Смятате ли, че ако променим правомощията на вашата агенция, агенцията, която ще ръководите през следващите години, ще постигнем повече за Европа? И освен това, като че ли твърде рядко имаме възможност да се опрем на действително мащабни научни познания и резултати от големи проекти. Да, благодаря ви. Аз действително доста дълго време бях нещо като инспектора по околна среда за Европа. Някои от политиките по отношение на околната среда изискват е, повече инспекции, повече проверки и е, идеята за създаване на нещо като инспекторат, е, е, защото това е в крайна сметка характера на Американската агенция, е, с, като че ли придобива се по-реални очертания, защото е, Очевидно Европа се нуждае от нещо такова. Въпросът е, че трябва да се промени е, типа на организацията. Е, ще бъдат е, необходими доста структурни промени. Е, ще трябва да се промени изобщо капацитета. Е, тоест, е, ако искате да направите нещо като истински европейски инспекторат по отношение на околната среда, ще ви трябват е, и нови назначения, много инспектори съответното финансиране и е, добре премислена структура. Да, е, това е предмет на много сериозен дебат. Но струва ми се, че изобщо трябва да е, в дебата да поговорим и за това дали Европейската агенция за околна среда, променяйки структурата си и типа на работа, би могла да се превърне в нещо като инспекторат на европейско равнище. Аз мисля, че през следващите пет години можем да посветим част от времето си именно на един такъв дебат и може би трябва да започнем наистина след около 6-7 месеца с него. Следващият оратор. А, никой не спомена а, а, Маклейн, която започна всъщност с, с, с доста инициативи в Европейската агенция за околна среда. Смятате ли да промените нещо от стила и начина на управление на госпожа Меклейн. Рихард Сейбер вече постави въпроса за докладите на агенцията, които биха могли да бъдат една много важна основа и са една важна основа за взимане на решение на европейско равнище – как смятате да действате, така че да облегчите работата на всички от тези на европейско равнище, които отговарят за взимането на решения? През последните 10 години агенцията израсна нова методология, нови задачи и дейности в е, различни е, сфери на опазването на околната среда са вече е, неразделна част от спектъра на задачи на агенцията. Агенцията е възприела един подход, който е, е посветен най-вече на е, иновациите и на е, превенцията. И аз смятам, че последните 10 години са действително един много благотворен период за развитието на Агенцията за околна среда една по-добра политика по отношение на околната среда на европейско равнище. Ето това ще бъде и моята задача, така както е била задача и на, моята, на моя предшественик. Има редица процеси и политически мерки, които биха могли да се инициират, е, е, но надявам се, ще ми е, разрешите да не продължавам с оценката на целия период по времето на госпожа Жаклин Маклейн. Но във всеки случай иновативният подход и желанието за иновации е отличителна черта на агенцията. Вие казахте, че като изследовател и научен работник сте говорили най-вече за, сте работили най-вече за връзката между общество и наука. Кои са според вас екологичните предизвикателства и проблеми, които до този момент е, не са били е, решени и преодолени, но които би трябвало да е, бъдат в центъра на вниманието на агенцията и на европейската политика. Аз смятам, че понякога науката остава на заден план в полезрението на политиците на европейско равнище и на европейските институции. Това естествено се отразява и на дейността на агенцията. Много важен е естествено годишният доклад на агенцията. За съжаление, каквито и усилия да са полагани през последните години, биоразнообразието намалява, по отношение на горите и горските масиви има доста поводи за тревога, а и по отношение на климатичните промени също. Така че трябва да насочим вниманието си към тях. Анна Росбах е следващият оратор. Благодаря. Ние говорим често за устойчива енергия и то от различен вид. В е, е, следващите години Европа ще е изправя пред предизвикателството на липса на суровини. Ако не рециклираме е, отпадъците, ще, проблемите ни ще, ще са още по-големи. Един от основните проблеми е количеството пластмаса в морето и на други места. Как вижда нещата агенцията, какви знания смята, че може да използва за справяне с проблема? Как, дали смята агенцията да се фокусира върху рециклирането на различни видове отпадъци и най-вече ме интересува как смятате да се справите с проблема с пластмасата? Благодаря. Благодаря за въпроса. Аз мисля, трябва да кажа, че не съм експерт. Политиците трябва да се занимават с изработване на политики в този смисъл. Но промяната на мисленето в посока на интегрирана политика. Мисля, че това е централното по отношение на използването на, на ефективното използване на ресурсите. А като погледнем откъде идват отпадъците, може би там трябва да се започне на изхода. Е, отпадъците се изхвърлят в морето, защото те са изхвърлени някъде друга да е и са стигнали до морето. В един от докладите на агенцията се споменава, че има огромна пропаст между съществуващите политики за управление на отпадъците. Тоест, на централно равнище трябва да помислим как, как, как да се справяме с как да се управлява жизненият цикъл на продуктите. Различни термини се използват от люлката до люлката или просто трябва да помислим за други стратегии. А, мисля, че агенцията е дала определена изходна точка за размишления, плодотворни както на европейско, така и на национално равнище. Допълнителен въпрос? Съвсем кратко. Това тема ли е за вас по принцип да разпространите и до нас знанието, с което разполагате до нас като политици и като граждане? Защото проблемът е особено важен за южната част на Европа. Да, важно е да се разпространи тази информация, тъй като е важно за ефекта, ефективното използване на ресурсите, за целия дебат, за дебата за замърсяването и за неговото въздействие. Естествено, че има региони в Европа, които трябва да работят повече и съм сигурен, че докладите могат да имат какво да дадат има публикации на агенцията. Там се показва съвсем ясно кои държави членки, какви проблеми имат с кои видове отпадъци. Да, централна е темата за нас. Така. Благодаря, казва председателят. Първият кръг от въпроси приключи. Въпросите от координаторите. Сега започваме с втория рунд. Йоланта Хипнер има думата. Нямате микрофон. Съжаление, микрофона не работи. Ако обичате, използвайте друг микрофон. Okay. Okay. Okay. Now. Okay. Sorry. E, witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za Pana entuzjazm i za sukces, który Pan na pewno odniesie. E, wspomniał Pan, że nauka... Благодаря за Вашето изложение. Вие казахте, че науката няма граници и това е великолепно изявление и аз съм абсолютно убедена, че тази идея може да има място да се развие при нас. Как смятате, че ще изглежда сътрудничеството между агенции, вашата агенция е националните агенции? Има ли определени аспекти на сътрудничеството, което бихте искали да поощрите? Или ще се съсредоточите главно върху защита на околната среда? Благодаря за любезните думи. Аз наистина смятам, че света на науката, особено под европейския чадър, става наука без граници и смятам, че новата програма за научни изследвания на Европа ще е много продуктивна. Смятам, че така ще се създадат научни мрежи и те ще включват изследователски институти от Централна и Източна Европа. Аз съм работил с тях до определена степен. Аз бях един от хората, които се занимаваха с обучението на румънски държавни служители по въпросите на околната среда. Работил съм и с колеги от Чехия, от Полша. Имам опит, но не мога да кажа, че съм експерт по мрежите налични в източна Европа по опазване на, околните, на околната среда. Работил съм с колегите и след присъединяването на техните страни по въпросите на обогатяване на капацитета. Има много неща, които в тези страни трябва да се направят. И мога да отговоря, да, агенцията иска да работи с всички държави членки Както знаете, имаме и представителства в съседните страни. Да, отговорът ми е положителен. Сътрудничеството е много важно. Е, додаткове. В прошлости недавно и były зажут. Един допълнителен въпрос. Агенцията бе обвинена наскоро че не спазва принципа за прозрачността. Имате ли някакви предложения, така щото никога повече да няма обвинения към агенцията, че не е прозрачна? По принцип. Прозрачността е основата на доверието, а доверието е основата на добро демократично управление и, политич, и, поли, и, поли, и формулиране на политики. Не зная друга организация, освен Европейския съюз, която да има толкова стрикни правила за прозрачността и конфликт на интереси. Така че първото, което е много важно за мен, е да се прилагат съществуващите правила в областта и малко по-неформалният аспект на прозрачността е да се отворим с дебат с други заинтересовани страни. Мога да кажа, че борда на директорите на агенцията ще се занимава с тези въпроси и по-точно с въпросите, които вие повдигнахте. А сега господин Проди. Една минута. Grazie innanzitutto per la sua presenza e благодаря преди всичко за вашето присъствие. Благодаря също така за опита, който вие ще предоставите, вашият опит, който ще дадете на агенцията. Искам да задам няколко въпроса, свързани с политиката. Преди всичко, агенцията е консултативен орган, това е и основната й роля. Но истината е, че аз съм загрижен – Загрижен съм от глобалното затопляне и от това колко бавно се осъществяват преговорите. Смятам, че заедно трябва да положим усилия за осъществяването и прилагането на политики, които да ни позволят да намерим възможно най-широк консенсус на световно равнище. Вие имате ли някакви идеи в тази връзка? Uh, Очевидно аз не мога да не се съглася с вашата тревога за глобалното затопляне. И това ще бъде един много важен момент. Да, Европа 2020 да, предвижда е, вече определени стъпки в това отношение, но 2020 е, е, <laughs> това е един много близък момент. Те да се каже само да завием покрай ъгъла и вече сме стигнали до целта. Естествено, че Европейските държави са всъщност водещи в това отношение и е, представляват е, една много амбициозна група, която се опитва да е, привлече на своя страна и е, останалите е, големи играчи в света. Знаем, че по отношение на е, глобалното затопляне, ние е, все още не можем да се е, похвалим с голям успех, е, но ето, че в Сената е, има известен пробив. 67 е, сенатора вече са склонни да се присъединят към европейската политика, но е, процесът очевидно ще бъде продължителен. В Китай е, също се забелязва една положителна тенденция. Започват се инвестиции в едни много по-амбициозни, може би най-амбициозните е, проекти в областта на зелените технологии. Аз е, действително смятам, че ние трябва да се постараем да спечелим на наша страна е, колкото е възможно повече съюзници и да формираме една голяма коалиция. L'adattamento Нещо свързано с предходната тема. Климатичните промени. Според мен тази тема също е оставена на страна. Така че бих искал да ви попитам следното. Агенцията. Какво е мнението ви и мнението на агенцията по отношение на климатичните промени и адаптирането към тях. Искаме една много по-решителна позиция. Благодаря. Um, well, quite... Агенцията вече е инвестирала много усилия в е, адаптирането към е, новите задачи и е, запълването на вакуума, който съществуваше и продължава да съществува до голяма степен, но далеч не всичко е свършено, така че агенцията продължава с усилията си и както вие предлагате, ние продължаваме с промените и с трансформирането на подхода. Според мен трябва да диверсифицираме подхода в Европа и това ще бъде едно важно средство за постигане на по-добри резултати. Благодаря ви. Следващият оратор, една минута. Благодаря много, господин председател. Аз съм притеснена от следното. Основният проблем на агенцията е липсата на центрове. Много често, когато агенцията не знае отговор на дадени въпроси, се дават пари за отделни регионални центрове. Няма едно системно отношение и подход за разрешаване на проблемите. По отношение на водата. За мен е очудващо а, отношението за водата. Мръсната вода, чистата вода. Ама какво се случва относно отношенията вода и климат? и а, виждаме какви са последствията, какви са въздействи, въздействията в Средиземно море, лятно време, какво се случва, наводненията в Централна Европа. Всичко това се случва, но не говорим за тези проблеми. Политиката за водата трябва да бъде универсална, международна. Не трябва единствено да я осъществяваме по отношение на земята. Трябва да мислим и за дъжда. Такава глобална водна политика трябва да бъде всеобща и, повтарям, концепция, която да бъде в по-голяма степен интегрирана. Благодаря много. Благодаря за това, че спасихте е, времето. Една минута. Благодаря за въпросите. Ако погледнем е, на всички аспекти, които всъщност са тясно преплетени и свързани, е, няма начин да не стигнем до е, необходимостта от един всеобхватен подход. Е, нека да видим как тясно са свързани, да кажем, проблемите в екосистемите в Бразилия. И е, мисля, че именно това имате предвид, задавайки въпроса. Естествено, е, е, е, разбирането на всички тези връзки е, и взаимоотношения, както и взаимодействието, е изключително важно и това е една от основните задачи на Европейската агенция. Като че ли е, ни липсва все още един малко по-глобален подход. Съгласен съм с вас, да, но същевременно времено Както казах, е, във връзка с предишния въпрос, е, европейските държави са е, единствената група от държави, която е приела едно задължително законодателство в тази сфера за Европа, ние вече сме поставили основата на този по-глобален, интегриран подход, но би трябвало сега да спечелим и останалите големи играчи в света. Няколко думи за градовете, защото вие поставихте този въпрос. Да, много предстои да се свърши във връзка с околната среда, не само в градовете и не само в Европа, но в световен мащаб. Всъщност, допълнителният въпрос бе включен и в основния въпрос, струва ми се. за първия път виждам във вашите очи. Вие настоява, вие можете да разчитате на нашата подкрепа, но когато говоря за интернационализация, аз говоря най-вече за познанието, защото не може Средиземноморието, политиката в Северното Средиземноморие да бъде единствено европейска. Поне на ниво на познанието ние се нуждаем от един глобален подход, глобален глобална връзка. Не става въпрос само за температурата и за други стойности. Благодаря много. <laughs> Ето, че опозотворихте времето. Добре. Радвам се, че сте видяли искрицата в моите очи. Да, действително, системният подход е особено съществен за решаване на предизвикателствата в бъдеще. Като говорите за Средиземноморието и е, то не само за северното, аз бих казал и източното, и е, африканското крайбрежие, е, става ясно какво имаме предвид, когато говорим за глобалните проблеми на юга и Хоризонт 2020 е, представлява е, една добра основа за насърчаване на усилията именно за преодоляване на тези предизвикателства в е, региона. Там институциите все още са много слаби, а има големи предизвикателства и аз наистина зная, че предстои много работа по отношение на околната среда. Госпожа Клас. Благодаря, господин председател. Ние се нуждаем все още като депутати от научни доказателства. Стана ясно за някои дисфункции в ендокринната система, които в момента ни притесняват и които все още не са проучени достатъчно добре. Необходима ни е определена научна основа, резултати от научни изследвания, за да можем да решим проблема, за да можем да дефинираме е, предизвикателствата. Но не само по отношение на здравеопазването, а също и по отношение на горивата, на е, енергийната ефективност. Кой всъщност ще постави точните параметри? така че да преодолеем грешките, които сме правили в миналото в резултат на определени погрешни изчисления или перспективи. Как е, науката с по-добри резултати от научни изследвания би могла да ни помогне? Кой решава какви научни изследвания точно трябва да се провеждат? Е, аз така разбирам въпроса, който ми задавате и как точно да се подбират е, изследователите, научните е, работници и как те да правят своя избор. Е, естествено, нещата винаги се свързват и с всичко, което е направено в миналото, но и с предизвикателствата на настоящето и в бъдещето. Нещата трябва да се свържат за да можем да се подготвим за следващите години. И струва ми се, че това ще бъде и в центъра на програмата за действие на Европейската агенция за околна среда. Аз виждам, че преди 10 години хората са смятали, че нещата ще се е, решават много по-бързо. Е, много дебати са проведени, но ето, че в е, известно отношение не сме напреднали. Напредък има в някои области, но в други области все още сме в сферата на дебатите. Струва ми се, че мрежите, е, научно-изследователските мрежи, които са създадени в Европа и в глобален мащаб, е, са всъщност е, централното ядро, което ще даде тези резултати, които са необходими на вас, но и на всички останали, които взимат решения. Важно е, естествено, по отношение на научните изследвания, да кажем, че те трябва да бъдат прозрачни, но много зависи и от решенията на политиците. Съвсем накратко допълнителен въпрос. При оценката на научните изследвания трябва ли определена роля да изиграят и економическите въпроси? Да кажем, оценка на баланса или на риска? Ако смятате, че екологичните въпроси са свързани с производството и потреблението, с ползите и разходите, постъпленията и разходите в обществото, то тогава естествено економиката ще бъде част от основанието за определени решения и по отношение на научните изследвания. Когато има критика за прекалено високи е, цени или за е, определени е, области, които се очертават като вакуумни сфери в економическата политика. Естествено, трябва да се провеждат научни изследвания, но трябва да внимаваме все пак, така че економиката да не доминира Искам <clears throat> да подкрепя госпожа Клас. Аз имам въпрос към биоразнообразието и биомасата. Смятате ли, че на базата на изследванията, които провежда вашата агенция, смятате ли, че тези изследвания съответстват на предупрежденията или има неща, които трябва да се подобрят, специално по отношение на земеползването. И на следващо място, комисарят се застъпва отново по дема темата за ГМО-то. Как виждате вие вашата отговорност за генно модифицирани семена? Okay, the, the first question on the, the biomass. За биомасата. Както казах, даже и преди 5 години, е, това беше едно от решенията за енергийния проблем. В момента има много повече дебат около темата. Сега за земеползването и селското стопанство. Това надхвърля нашите компетенции, компетенциите на агенцията, но в същото време смятам, че агенцията се застъпва за по-добра интеграция на, на екологичните аспекти в секторните политики. какво трябва да се субсидира, какви ще са вторичните ефекти и последствия. А виждам ролята на агенцията като по-скоро като консултант. Специално сега за генномодифицираните храни. Аз подкрепям принципа на предпазливост, който е основен принцип в европейската политика. Публикуване на научни изследвания и резултати и възможност за участие на обществеността, както и баланса между различните европейски институции. Но тук водеща роля има Агенцията по безопасност на храните. Тя, тя контролира процедурите. По принцип, би трябвало агенцията да остане отворена към всякакъв вид нови знания, на които да стъпят бъдещите решения. Може би трябва да спра отговора си тук. Допълнителен въпрос. Не би ли било интересно вие да, за, да поемете водещата роля тук. Защото в крайна сметка става дума за здраве, здравопазване. Мисля, че разпределянето на задачите между агенциите, това вече се е случило. Има избор, задачите са разпределени. Има задачи, свързани с безопасността на храните, има процедури. Това не означава обаче, че нашата агенция не може да играе определена роля, но това е роля, която се ограничава до екологичните аспекти. И мисля, че ние си имаме позицията за интегрирането на политиките. Ето, например, праговите стойности. Това е просто разпределение на отговорности но това е вече друг дебат. Естествено може да играем роля. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя номинирания изпълнителен директор на агенцията и да му пожелая успех. По отношение на рамката, която предлага съвета, бих искал да разбера какво е вашето мнение. За периода 2014-2020 година, естествено, относно главата, свързана с околната среда. Какво трябва да се направи, за да се постигнат целите в сферата на околната среда? и също така по програмата Action по отношение на това предложение искам да чуя какво е вашето становище. Предложението на съвета и целите, които съветът защитава. Как можем да постигнем тези цели? Um, thank you for the question. Uh... Благодаря за въпрос. Това е политически дебат. Ясно е, че има различни становища и вашите становища са доста по-различни от тези, в, които битуват в комисията или съвета. Но ние трябва да изчакаме какви ще са последствията на, за бюджета на агенцията. Ние чакаме, но не сме пасивни, защото много тежест се стовари върху аргументите е, за нашите задачи. Има съкръщение на бюджета, същевременно имаме и нови задачи. Трябва да има дебат за приоритетите. Ако искаме да сме ефективни, то това може да се случи само до определена степен. Така че приоритетите трябва да се дискутират, да се определят и аз мога само да се надявам, че Аз като отговарящ за следващите 5 години за агенцията, надявам се за това време бюджета да не бъде съкръщаван и хората, които изискват повече задачи, услуги от агенцията, да разберат, че трябва да имат чувство за реалност при положение, че работим при ограничен бюджет, е, тези неща са взаимосвързани. Аз трябва да управлявам е, борда на директорите и цялата дейност на агенцията. С, при тези условия това не е лесно. Е, Благодаря. Намираме се в годината на гражданите и аз си представям, че агенцията а, ще се занимава с този въпрос. Гражданите трябва също да знаят каква е дейността на агенцията. А, как ще доближите работата на агенцията до гражданите? Какво можете да направите, за да бъде агенцията по-видима за обществеността и как гражданите да имат стимул да спазват целите, които всички ние имаме? Uh, Няколко елемента ще спомена. През последните пет 10 години агенцията се развива много добре, има добра комуникационна програма и въвлича в своите дейности гражданите. Много повече, отколкото преди. Така че тя е в фокуса на общественото внимание и ние смятаме, че връзката с гражданите е приоритет за нас. Нашите имаме връзки с Неправителствени организации с заинтересовани страни от широката общественост. Част от съобщенията ни са насочени именно към тези заинтересовани страни. За следващите пет години този елемент ще остане постоянен и ще остане централен за нас, как да се свързваме, с гражданите, как нашата дейност да е релевантна за техните очаквания. Благодаря. Павел Пак, благодаря. И Искам отново да говоря за връзките с агенцията. Имаше скандали с, определени вещества, ендокринни вещества. въпросът беше, че липсва сътрудничество. Как смятате да укрепите сътрудничеството с националните агенции? Трябва да призная, че не зная много за връзките между агенцията и другите институции. специално с ЕВСА. трябва да се занимае с въпроса. По принцип, мисля, че сътрудничеството между агенцията и други агенции и институции трябва да почива на ясно разпределение на задачите, за да не се дублира дейност. На второ място трябва да има добавена стойност по отношение на знанието, е, знанията да се допълват, функциите да се допълват. Възможно е по някои въпроси да се създават общи програми, общи доклади, но не зная до каква степен това е възможно. Дали събирането на знание, генерирането на знание може да се случи по един такъв структурен начин между агенциите. Но, както казах, не зная много, не мога да отговоря много на този въпрос. Имаше технически доклади от страна на агенцията. Комисията подготвя ново законодателство което се опира на тези доклади. Какво е вашето мнение? Мога да съм само честен. Аз не зная нищо конкретно за това развитие. Трябва да се занимая с... трябва просто да прочета по-конкретно тези доклади. И така казва председателя, преминаваме към третия рунд въпроси. Е, колега... Колегата Моконайте. Dėkui už, už jūsų atvykimą šiandieną ir, ir дискутуати. Благодаря. Благодаря за това, че имаме възможност да ви зададем въпроси. Искам да задам въпрос за Балтийско море. Е, както знаете, може би това е най-замърсеното море в света. Знаем причините за това и въпреки, че бяха предприяти определени мерки за намаляване на замърсяването, на, за намаляване на фосфатите във водата, въпреки мерките за екологизиране на селското стопанство, оказва се, че основните мерки са ориентирани към бъдещето, а не се справяме с замърсяването в момента. Мислите ли, че мерките, които бяха предприяти, са били навременни? Например, про проекта с, с северната дъга, нефтопровода – Той също увеличава нивото на замърсяване в Балтийско море. Вие казахте, че Балтийско море е едно от най-замърсените морете. Това е така. И това е вследствие на селското стопанство, на индустриализацията на региона. Дали мерките са достатъчни? Явно, че не е. Че не са. Е, това е очевидно. Сега въпросът е какъв вид мерки, какъв вид мерки могат реалистично да се предприемат и колко бързо може това да се случи. Това е до голяма степен де политически дебат за приемливите приоритети на страните около Балтийско море. Но това е и въпрос, който трябва да се реши в контекста на отношенията ни с Русия. Трудно е. Ние като агенция имаме връзка с Балтийския съвет, с Балтийската с Балтийската програма за опазване на околната среда но има различни мнения, има различни приоритети. Е, нещата са свързани с економическото развитие. Не е ясно какви правила могат да се приложат, как ние може да се намесим, така че да не се наруши конкурентоспособността. Всички тези неща трябва да се влеят в една по-обща екологична стратегия. Но ясно е, мерките не са достатъчни. На второ място, а, новите развития като нефтопровода. А, оценките на въздействието трябва да дадат резултати, на които да стъпят политическите решения. Допълнителен въпрос. Да. Литва ще поеме председателството в скоро време на Европейския съюз и едно от, един от приоритети, приоритетите ще бъде стратегията за развитието на Балтийския регион. Доброто сътрудничество в различни сектори също така. Цели се приоритизиране на екологичните въпроси. Мислите ли, че има възможност за подобряване на прилагането на тази стратегия, така че тя да, бъде, да стане по-ефективна, например, чрез поощряване на институциите да си сътрудничат повече, чрез заделяне на повече средства? Мога да говоря само от перспективата на Агенцията по опазване на околната среда, Ние работим много добре с председателството, така че вие като бъдещо председателство можете да разчитате на нашата подкрепа. Ние се подготвяме подготвяме заедно с Литва дневния ред за околната среда. Сега, приемането на, е, прилагането на стратегията за Балтийския регион, а това не е задача на агенцията. А това са нашите партньори в Балтийските страни. Е, разпространяване на информацията, укрепване на капацитета, оценката, оценките на въздействието, подобряване на изпълнението. Всичко това са ключови думи. Ние с удоволствие бихме партира, партнирали на нашите сестрински организации. Към... Юта Халк има думата. Благодаря. Господин Бройнингс, вие споменахте е, научни институти, които сте ръководили, а сега ще застанете начало на една европейска агенция и ще бъдете част от европейската администрация. Това означава, че на практика ще участвате по някакъв начин в бюджетната процедура. Е, както е, тази по отношение на. Е, многогодишната финансова рамка, така и е, годишната бюджетна процедура. Е, знаете, че е, има нужда от повече средства във вашата агенция, но нито съветът, нито другите институции могат да ви ги осигурят. Дори съветът не желая да говори за увеличаване на средствата. Така че как ще ръководите е, вашата е, агенция през следващите 5 години? Как ще убедите вашите сътрудници, че могат е, да постегнат малко и да посвият бюджета, така че е, парламентът да може да го одобри? И също времено да изпълните задачите си. Как на практика ще е, лобирате в най-хубавия смисъл на думата за един е, по-приличен бюджет на Европейската агенция за околна среда. Ще трябва да убедите най-вече държавите членки. Там ще бъде проблема в съвета. Господин Бранингс. Да. Аз ще трябва е, да стана е, много гъвкав и умел стратегически адвокат, когато става дума за бюджет и финансиране на агенцията. Двата централни елемента, които могат да се използват в преговорите за получаване на повече средства в бюджета, ще бъдат първо каче... качеството, всъщност второ, но първото ще бъде, че ние имаме много важни задачи, които никой друг не би могъл да осъществи на европейско равнище. Разговаряйки с хора от ръководството, които изпълняват повече финансови функции в Европейската агенция за околна среда. Ние говорихме именно за това. Очевидно се очертава една тенденция, повече съкрещения, повече ограничения, но без да искаме да нарушаваме общата тенденция, все пак трябва да покажем съвсем ясно, че няма да можем да изпълним задачите си, ако нямаме достатъчно средства. И също времено, аз знае, че членовете на управителните е, органи в агенцията са били включени винаги в е, стратегическите размисли и процедурата по бюджета. Тъй, че е, ще трябва, надявам се, в рамките на тези консултации и разговори да покажем колко сериозна е нашата е, дейност и че очакваме тя да бъде и взимана на сериозно, включително и по отношение на финансите и бюджета. Но е, струва ми се, че е, след като говорите конкретно за съвета, ще трябва да изчакаме просто едно политическо решение. То... Юта Халк. Тоест, вие сте готов да поемате все повече и повече задачи, но в момента, в който се окаже, че бюджета вече не стига, сте готов и да кажете не, повече задачи не приемаме. А, ако от вас се искат повече задачи, при положение, че бюджетът не се увеличава, ще трябва да поискате този, който определя бюджета, да определи и а, е, приоритетите. И естествено в такъв случай приоритетите ще трябва да се посвият, е, за да могат а, е, да се финансират от а, съкратените бюджетни средства. Но това ще бъде една от много-много сериозните ми задачи и сериозно предизвикателство. Благодаря и добре дошли в Копенхаген. За това говоря и датски. Надяваме се на едно добро сътрудничество, такова каквото имахме и с Жаклин. Една малка забележка за ГМО. Хубаво е, че е, вие се застъпвате за принципа на предпазливостта, той е много важен както за биоразнообразието, така и за здравеопазването. Този принцип трябва да продължи да бъде съблюдаван. Аз съм член и на Комисията по петициите. Имаме много оплаквания, че някои неща не функционират именно в екологичната сфера. А, това е последствие и това е вследствие и на Орховската конвенция. Аз няма да говоря по-дълго от вашите колеги, съпартийци. За момента моят датски не е добър, но съм съгласен на частни уроци, за да подобря, да подобря поне това, което знам. На второ място, вие говорихте че, за доброто сътрудничество с Шеклин Маклейт, Аз казах и преди, аз искам да надградя на това добро отношение, което сте имали с нея. Сега за ГМО-то и принципа за предпазливост, ясно ми е, че това е чувствителна тема. И зная, че учените идват от много различни култури, когато говорят за, по този въпрос и това отсветява техните перспективи и техните мнения. Имаше един наскорощен доклад, който доклад на ФАО, който излизаше с много ясни заключения по определени въпроси, много ясни, по други въпроси не много ясни. Аз съм съгласен, че трябва да сме критични, отворени, за това какъв вид знания се вливат в този, тази област. Въпросът е чувствителен, това е ясно. Но също така е ясно, че публичният дебат не е лесен. Знания са нужни, за да имаме по-хигиенизиран дебат. Особено когато става дума за геномодифицираните култури и организми. Тук има какво да направи агенцията. Има. Маргарете. Чудесно е, е как разпределяш времето за въпроси. Добре. Но не отговорихте за Орхуската конвенция. Аз мисля, че вие говорите за принципа на предпазливост като такъв, но не говорите за принципа на предпазливост като, като предпазливост по отношение на здравеопазване, по отношение на опазване на биоразнообразието. А зная, че трябва да се защитава здравето и околната среда. Аз го подкрепям. Това е тъй. Аз не съм привърженик на либералната версия на този принцип. На второ място, аз зная е, какво постановява Орховската конвенция и се застъпвам, защитавам възможността и правото на гражданите и групите в обществото да имат достъп до научни резултати. Аз съм за прозрачността в общественото пространство. Така че съгласен съм с общия тенор на вашия въпрос. Thank you. Um... One, different... Благодаря ви. Е, подобен е и моят въпрос, само че малко по-друга е посоката. Е, имам предвид е, анализа на риска, но при всички положения една от основните задачи на вашата агенция е да предприемате анализи на риска, така че да можете да сигнализирате своевременно е, и достатъчно рано за предстоящи опасности, за предстоящи е, или грозящи ни нежелани събития и процеси. Е, много често обаче не сме в състояние просто да действаме достатъчно своевременно и достатъчно е, убедително е, по отношение на превенцията, така че да предотвратим е, голяма част от проблемите, които се стоварват е, е, на гърба на е, европейските граждани. Така че отново ще се спрем на предпазливостта и превенцията, на ранното е, идентифициране на проблемите, Смятате ли, че действително едно истинско управление на риска и ранно прогнозиране на рискови ситуации е свързано и с економическите и политическите интереси в днешния свят. Благодаря ви за въпроса. Да, анализ на риска и ранно идентифициране на проблемите това е една сложна материя. Има много обективни и субективни фактори, които трябва да се отчитат. Защото, когато говорим за анализ на риска, не бива да пренебрегваме и е, ролята на а, е, субективното възприятие. Така че а, е, необходимо е, е да се балансират именно тези два елемента обективното и субективното когато говорим за анализ на риска и е, естествено би трябвало да ги балансираме, да ги уравновесяваме. Съгласен съм с вас, че е, превенцията, предпазливостта е, биха могли да играят една много по-важна роля в политиката, особено когато говорим за от последваща оценка но и за най-вече за предварителната оценка Ексанте. Много а, важно е да мислим и за а, отделните вещества именно по този начин, а, като възможност за ранно сигнализиране в случаите, в които откриваме, да кажем, отделни елементи или вещества, които а, разрушават озонния е, слой. Струва ми се, че е, би трябвало да се разшири обхвата на изследванията именно по отношение на е, ранната превенция – не знае дали е, сте чели последния доклад, е, но е, в него се набляга именно на този елемент. И в това отношение се надяваме на подкрепа от институциите. Последната част от вашия отговор е много интересна. Вашият предшественичка в продължение на една година ни уверяваше, че действително ще се постави акцента върху ранното сигнализиране и идентифициране на проблемите, но не се случи нищо. Или се случи много малко. Аз не мога да се е, идентифицирам с всичко, което е правено през последните 10 години в агенцията, но споделям заключенията в доклада, в последния доклад на агенцията. Още повече, че е, той е, реагира на тревожни въпроси, засегнати от е, в рамките на публичния дебат през последните месеци и години. Имам предвид и дискусията в обществото в Фландрия, да кажем, една територия е, и население, което познавам най-добре. Но всичко това естествено би трябвало да бъде е, подкрепено и от е, съответната национална и европейска политика. Така, благодаря ви. Преминаваме към последната, трета фаза от изслушването. Кандидатът господин Бранингс има възможност да направи заключително експозе. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Благодаря за честните, отворени въпроси в този формат пинг-понг. Говорихме за процеси, за финанси, за заинтересовани страни, за съдържание, за ролята на агенцията в общите политически процеси. Това демонстрира за мен искрения интерес на комисията по тези въпроси. За мен това е подкрепа и мотив за това да работя за вас, с вас и в бъдеще. Аз мога да препотвърдя моя ангажимент да работя с вашата комисия. Е, чудесно е, че, имате, че сте имали чудесно сътрудничество с моята предшественица. Аз смятам да го продължа. Разбирам от въпросите, поне от някой от тях, че има нужда от добра комуникация на работата на агенцията. Това е така и това е заложено в работната програма на агенцията. Чух въпроси за отчетността, за прозрачността на процесите. Както казах, за мен прозрачността е основата на а, доверието, а доверието е основата на демокрацията, така че дори да, имам, да сме на различни мнения, прозрачността за мен си остава важна. Видях от дебата, че има много голям интерес към научните изследвания, към иновациите. Естествено, това са важни ключови области – но бъдещето по дефиниция е неясно, има рискове, много работа ни предстои и ето за това е именно създадена и агенцията да допринасяме към дебата с най-доброто знание, което да ви помага на вас, на комисията и на съвета да взима правилните и разумни решения. Видях от някои въпроси, Е, че вашите интереси надхвърлят е, границите на Съюза и се простират до развиващи се страни, до съседни страни. Е, агенцията е била е, е играла роля не само в тесния смисъл, на европейското членство. Аз сме изпълнявали роли като референтен консултант по отношение на други страни. Както знаете, в порта на директорите се включват и представители от Европейския парламент. Това се знаем, че ще работим в условия на бюджетни ограничения. Дебата в момента върви. Парда на директорите се отнася много сериозно към тези въпроси. Това е от стратегическо значение за нас. И мога само да се надявам, че Агенцията ще може да състави една силна и реалистична програма, която ще й позволи да поддържа своята централна роля, така че да продължим да сме силен партньор за европейските институции, включително и за Европейския парламент. Аз с удоволствие ще работя в бъдеще с вас. Благодаря ви. Ja, Herr Bräunings, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die, ja. Господин Бройникс, благодаря ви за доброто представене, за вашето изложение. Чудесно е, че <clears throat> е, по някои въпроси казахте, че не можете да отговорите на въпросите, защото е, не сте запознат с фактите. И трябва само да кажа, че Агенцията по околната среда е много важен партньор за нас. Хубаво е, ако може да укрепим нашето сътрудничество. Нашите докладчици ползват резултатите от вашите доклади. Ние нямаме нужна служба в Европейския парламент, така че тази ниша би могла да се запълни до известна степен от Европейската агенция по околна среда. Ние с координаторите ще изготвим писмо, ще го публикуваме на интернетната страница на парламента. Това ще бъде писмо до съответните адресати с нашето становище и заключение от нашата среща днес. Благодаря ви. Надяваме се на добро сътрудничество в бъдеще и винаги ще се радваме на, вашето, на посещение от ваша страна в комисията ни. С това приключваме дневния ред. Искам да поздравя посетители. Вчера също казах, че 16 обучаеми днес са сред нас е, обучаеми от Генерална дирекция Превод. Те са много важни за нашия парламент, за нашата работа. Надявам се впечатлението ви от работата ни днес да е положително. Днес е, при закрите врата ще има заседание на координаторите на 25 и 26 ще се проведе следващото заседание. Ще започнем в 4 часа на 25, а на 26 ще заседаваме сутринта. И така закривам заседанието. Приятна вечер!